председателка. Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. Добър ден. Започваме нашата работа. Започвам с съобщение. Получих от АЛДЕ и групата на социалистите искания за назначаване в парламентарните комисии. Списъкът ще бъде приложен към протокола и ако до а, изработването на протокола няма възражения, ще се счита за прието. Okay. Съгласно дневния ред, преминаваме към заключенията от специалното заседание на съвета по економически и финансови въпроси на 7 септември. От името на съвета, министра на финансите на Белгия, господин Рейндерс. Благодаря ви, госпожо председател. Искам само да кажа, че заседанието на ЕКОФИН се състоява в Брюксел. Отбелязахме напредък по два въпроса, като приехме европейското 6-месечие в рамките